И моля, заемете местата си, трябва да започнем нашата работа. Нека минем към една от важните точки на дневния ред. Става дума за размена на мнение с комисаря Василю относно трансграничните медицинско, трансграничното медицинско обслужване. За нас е много важно да обмениме виждания, становища с комисара Василио, тъй като нашата комисия работи много по тази тема, защото и медицинското обслужване и другите услуги трябва да бъдат осигурени трансгранично в, за нашите съграждани. Така че давам ви думата, госпожо Василио, по тази важна точка. Be... Дами и господа, за, нас, е, за мен е удоволствие да съм тук с вас днес. Нека да ви пожелая Честита нова година, всичко добро. Пред вас са важни избори, така че ви желая успех. През 2009 година ще бъде вероятно година на предизвикателства и промени за всички нас. Надявам се, че ще бъде и година за на човешкото здраве, за доброто здраве. Нека да обсъдиме една от най-важните директиви в тази област. Пред, предложение за директива за трансгранично медицинско обслужване за нашите съграждани. Когато медицинското обслужване беше извадено от директивата за услугите през 2006 година. Вие, парламент, депутатите, поискахте от комисията да разработи един документ предвид сложната структура на този проблем. През 2006 година беше започната работа. През 2007 година беше направено допитване и чрез Юробет барометър, както и доклада на господин Болис от 2005 и доклада на госпожа Верня от 2007 година също бяха на тази тема. Парламента направи големи, направи предложения а, аз няма да навлизам в подробности, тъй като мисля, че вие всички сте проучили много подробно тази, тази проектодиректива. Целта е да може да има по-добро медицинско обслужване в цяла Европа и в сърцевината на директивата са гражданите хората. Предлож... Не става, не, не става дума за мобилността на медицинския персонал и, и а, правото на установяване на медицинския персонал в друга страна. Става дума по-скоро за мобилността на пациентите, възможността на пациентите да получат медицинско обслужване там, в страната, в която подобно обслужване им е необходимо комисията подготви зелена книга и започна обществено допитване по всички проблеми, свързани с медицинското обслужване, като приложи холистичен подход. Нека сега да се върна към основната тема мобилитет, мобилност на пациентите. Директивата има три цели. Първо, да установи при какви условия пациентите ще имат право на обслужване, медицинско обслужване в друга страна и да получат е, обратно е, парите си които ще им се изплатат от тяхната им е, социално-медицинска служба в техната страна и да се задълбочи сътрудничеството в тази област. В по, пър, по първата тема са взети предвид решенията на Европейския съд за правото на пациентите да бъдат обслужвани в друга страна, да си получат обратно заплатените пари, като същевременно се, се защитават интересите и на съответната страна. Разбирам, че някои от вас са, са загрижени за последиците, които по тази директива би могла да има за е, медицинското застраховане в отделните страни и по-специално господя Верньо. Мога да ви уверя обаче, че е, нашата е, Нашия преглед и оценка са извършени от е, експерти и се оказва, че подобни услуги ще, ще служат не повече, ще струва не повече, ще бъде не повече от 1% от бюджета за медицинско обслужване на сутата страна и самите пациенти ще бъдат не повече от 1%, тъй като по принцип съгражданите ни предпочитат да получават медицинско обслужване в собствените си страни. За Германия стоеността на този измерител е около 50 000, Полша 90 000 пациенти. И в трите примера е видно, че а, това е много под единия процент, който споменах в предложението. Предложението не иска да насърчава мобилността като такава, но признава, значението на правото на мобилност за някои пациенти в специфични ситуации. Като цяло, възможността да се планира това движение на пациенти с оглед на националната здравна-осигурителна система би било много пренебрежимо малко. А в пакета здравни услуги се отчитат основно решенията на съответната държава. Това не е част от политиката на привързване на пациентите към собствената им държава членка. С тази директива не се дават нови права за лечение в чужбина на пациентите, които после да бъдат възмездени за разходите. Нивото на възстановяване на разходи се изчислява по тарифата на държавата членка, където е здравно осигурен пациента. Това са средства, които пациента така или иначе би си получил обратно. Трето, националните и регионални права при планирането остават в сила. Например, ако е необходимо един а, общо практикуващ лекар да, даде консул, да бъде консултиран преди да се премене към специализирано а, лечение, това правило остава в сила преди пациента да се насочи за лечение в чужбина, при положение, че няма дискриминация. В случай, че има риск от засилена мобилност, това право не трябва да да се прилага така, че да подрони устойчивостта на здравноосигурителната система. Така държавата членка може да въведе система за предварително одобряване на правото за лечение в чужбина. Така държавата членка при необходимост може да защити собствената социално, социално и здравно осигурителна система съгласно правилата на Европейския съюз. Съгласно решенията на съдите от Европейския съд е необходимо а, дефиницията за а, болнична а, грижа да се специфицира ясно. А, трябва да осигуряваме на пациентите яснота и правна сигурност така че да не се получават разминавания в Европа по третирането на смисъла на болничната грижа. В противен случай се получават разнобой в различните държави членки и а, за това смятам, че въвеждането на национални списъци за дефиниране на болничната и специализираната помощ ще е, обърква и няма да даде добри резултати. Трябва да запазим духа и материалната същност на юриспруденцията на Европейския съд. В противен случай ще създадем несигурност и няма да постигнем желаната цел по отношение на правата на пациентите. ясната информация, която ще дава възможност да се вземат а, а, решения на базата на добра информация е много добро решение. В момента на общностно ниво няма такива общи правила за това как да се изпълняват е, изискванията при трансграничната медицинска грижа а при липса на такива правила трудно може да се гарантира качество на услугата. През 2007 година а, ви излязохте с а, резолюция, която призовава за въвеждането на ясни правила в това отношение. Знам, че безопасността и качеството, както и информацията, предоставена на пациентите е, също е в основата на едно проекто становище, което вие ще обсъждате. В проекто директивата има заложени редица изисквания в това отношение, по-специално да се дефинират и публикуват във всяка държава е, членка такива правила за безопасност и качество и държавата членка да е, упражнява контрол за спазването им. Без а, такива правила а, медицинската грижа ще бъде третирана а, на равна нога или дори по-зле, отколкото предоставят предоставянето на всяка търговска услуга. Знам, че в този член а, има доста а, неща, които притесняват някои държави членки, но ако не бяхме го формулирали така строго и ясно, ние бихме загърбили значението на качеството на здравната услуга и самите пациенти, което трябва да се избягва. Друга важна а, страна, която често не се а, забелязва, защото се обръща много внимание на значението на решенията на Европейския съд е засилването на сътрудничеството между здравните системи. Ние не искаме да усилваме бюрокрацията или да налагаме един подход, а искаме чрез съдействие и сътрудничество да решаваме затрудненията и проблемето. Правата на пациентите, дами и господа, трябва да са ясни, да позволяват засилване на сътрудничеството и развитие и обмен на водещите здравни технологии. Желая ви а, да продължите да работите а, по проекто директивата плодотворно и искам да благодаря специално на госпожа Верно за нейния принос, който дава основа за плодотворни разисквания. Надявам се, че предоставената от мен информация също ще спомогне за плодотворността на вашия дебат. Ще се радвам да продължавам да водя този плодотворен дебат с вас, както винаги. Благодаря. Давам думата на докладчика по темата госпожа Верню. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар за това, което току-що казахте, за да се опитате да ме успокоите. Но не съм изцяло и напълно успокоена. Разбрах, че имате три цели, които споделям. Мисля, че всички споделяме да се уточнят условията за мобилност на пациентите, е, да сме сигурни в сигурността и качеството на здравните грижи и е, да засилим сътрудничеството между държавите членки. Всички споделяме тези три цели в интерес е, на европейските граждани, защото здравните грижи трябва да допринасят за е, еднородността на обществото, да са равни всички граждани е, да получават еднакви здравни грижи, а също така и териториалната цялост, да няма е, териториални разлики. Всички споделяме тези цели, но не сме единодушни по пътищата, които ще ни доведат е, до тези цели. В това, което току-що казахте, аз изпитвам известни известна загриженост. Говорите за е, изследване на ефекта е, от директивата. Действително, мобилността засяга само 1% от пациентите в Европейския съюз. Вярно е, че е малко, но ние не знаем е, какви ще са нуждите на пациентите в Европейския съюз до няколко години. В е, едно френско медицинско списание прочетох цифра, която ме накара да се замисля. 54%. Вие говорихте за 100 000 французи, които биха отишли да се лекуват в чужбина. Вие, това е малко. Но в списанието пише, че 54% от французите биха отишли да отидат в чужбина. Ако във всички страни има такъв рефлекс е, в Германия или в Англия. Разговаряла съм с федерации на пациенти в много страни и действително могат да възникнат големи проблеми. Така че директивата трябва да засили амбициите си. Ние сме е, е, е съгласни по целите. Въпросът е какви ще бъдат средствата. Е, е, юридическата неизвестност е все още на лице. Е, и за това се надяваме тази директива е, да насърчи това, което наричаме медицински туризъм. Е, подобен туризъм ще бъде само за определена част от населението и здравната система ще бъде на две скорости, т.е. няма да бъде едно и също нивото. Виждаме, че в Съединените щати цялата здравна система се променя, за да няма неравенства. И Европа, която служеше за пример, трябва да остане начало. По сътрудничеството между държавите членки. Е, различните здравни системи са много разнообразни. Примерно в Германия, в Испания, лендерите или отделните провинции са много независими, макар да има един общ, една обща сума, която се отпуска на национално ниво за здравни грижи, но от административна гледна точка и от гледна точка на научните изследвания, Държавите членки трябва да сътрудничат помежду си, а не да се правят списъци от а, е, е, грижи, а, е, които се оказват в болнична среда и амбулаторни грижи. Няма нужда да се правят такива списъци. А, едва ли е необходимо. Аз мисля, че. А, в цяла Европа здравените грижи са много несигурни и за получаването на предварително разрешение е, това са важни въпроси. Аз е, направих разлика между предварително е, издаване на разрешение, което не би трябвало да бъде изключение при необходимост за сериозни грижи, трябва тогава средства да бъдат предвидени. Аз правя разлика между предварително издадено разрешение и е, удостоверение, че е, дадено лице заминава в чужбина за не особено е, тежка и сериозна здравна грижа. Е, това е важно за правата на пациентите. Дори когато на пациента не му е необходимо специално разрешение, все пак ще има възможност да получи информация за всички негови административни и здравни права, за да знае, ако отиде в дадена страна, какво е, ще бъде качеството на грижите, както и какви документи трябва да представи. Това е много важно. Е, няма нови права за пациентите. Говорим, че пациентите е в сърцето на всичко, но все пак има противоречие. Естествено, че е, трябва да се уточни смисъла на понятието здравна грижа. Нещо, което не сме учели е, това е, е, че здравните грижи трябва е, да, бъдат, да, да се осигури една приемственост на грижите и да се знае евентуално каква щета би имало и самото понятие щета да се уточни в юридическия смисъл, за да не го тълкуват по различния начин различните съдилища. Нещо друго важно, взаимно признаване на рецептите. Е, дадено лице, което трябва да, лекува, да се лекува в дадена страна, е, трябва да е, има рецепта, която да е издадена там, където ще се лекува и не, не се признава. В някои случаи рецепта се признава, в други не. След това знам, че вие сте писала, че не би трябвало да се говори за това, но е много важно за нас като законодатели и политици да имаме представа как ще изглежда Европа след 10-15 години, дори и по-късно. Да не забравяме, че континента остарява, остарява добре, защото имаме е, качествени здравни грижи, е, живеем по-дълго, и трябва за целта да се предвидят съответните услуги. Така че самото понятие дългосрочни здравни грижи, включително и за е, възрастни хора, грижи в домовете им, е нещо много важно, е, което това ще е, защити по-добре гражданите и ще изпреварим проблемите, които съвсем близко бъдеще ще изникнат. Така или иначе. Е, трябва да подобрим текста. Един огромен пропуск. Освен това виждам един огромен пропуск. Как може да се говори за мобилност и сигурност на пациентите и за качество на грижите, ако не говорим за мобилност на медицинския състав? Защото при, във връзката с, връзката с пациента е много важна между лекар, хирург, дори медицинска сестра. Това са много важни връзки. И директивата от 2005 година за е, е, лекарите и медицинската професия трябва да се има предвид също. Е, трябва в тази директива да се включи и качеството и сигурността, но да не забравяме, е, че можем да е, внесем дисбаланс в медицинския състав е, и това вече съществува в някои държави членки този дисбаланс. Е, е, искам да ви кажа, че е, медицинският туризъм е, е важен, но здравето на населението е важен за економическия модел, но това е един от стълбовете на европейския социален модел. Някои бързат, но вие самата казахте, е, че това е един от най-важните текстове. Имахме директива по услугите, но е, това е един от най-важните закони за здравето на европейските граждани. Ние преживяваме много важен период. Е, първата, част от пътя е, е, е извървян е, за демокрацията, а сега трябва да направим економическа, социална и политическа Европа и затова трябва да стигнем до дъното на нещата. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря. Сега давам думата на докладчика в сянка. Моля ви, не повече от 4 минути. Господин Болке. Благодаря. Благодаря на член на Европейската комисия за нейното изказване днес и за свършената сега работа. Мисля, че важното при здравеопазването е да отчитаме колко сложен е въпроса, особено по отношение на трансграничното здравеопазване. Въпросите са така сложни, че не може да се решат от днес за утре добре е да се постигне баланс и такъв стремеж за такъв баланс е виден и в предложението. Например, в моята страна за определени видове лечение се изчаква твърде дълго. Мисля, че тази директива ще принуди държавите членки да обърнат внимание на решаването на този въпрос. Например, пет години трябва да се чака в моята страна. Аз смятам, че Върховният съд на Ирландия трябва да се занимае с този въпрос. Тук се говори също и за случаите, когато в дадена държава не се предоставя определена лекарска грижа. Аз самият съм бил пациент в такова положение. Трябваше да пътувам в чужбина, за да бъда лекуван а, има и области, където хората могат по-лесно да пътуват до съседни държави, поради това, че там а, може да се получи дадена медицинска грижа. Хората, които имат а, нужда от здравни грижи, нямат е, е, време да се занимават с бюрократична подготовка, нужна е, за предоставянето и важно е, когато говорим за предварителното разрешение, да търсим равновесна точка трябва да направим така, че информацията да се предоставя на доставчиците на здравни грижи, но и на хората, които получават тази здравна грижа. Нещо, което трябва да, да а, буди а, особено внимание при болничната грижа. Държавата членка, примерно, откъдето е пациента, може да каже, вие сте били лекувани в болница в друга държава, значи и за след болнични прегледи и други грижи трябва да ходите там. Преди две години един човек от Германия пристигна в Ирландия, имаше нужда от медицинско лечение. Германските власти обаче не предоставяха медицинската информация. Лицето а, беше прието в а, психиатрия и за това въпроса за неговото лично съгласие не стоеше. Ето има такива неясни области. Това е въпрос, който реално е възникнал и а, за това споделянето на информацията е важна. Важно е здравните органи да си сътрудничат също и по отношение на последващите грижи, когато лицето е получило грижа в една държава членка и се е върнала обратно в своята страна, трябва да има сътрудничество между двете държави. В директивата е важно да предоставим яснота и правна сигурност. Това е от изключително значение, когато говорим за тази директива. Няма да дадем отговори на всички въпроси. Знам, че техническите експерти работят много сериозно в тази посока. След 2-3 години може да се наложи да преразгледаме тази директива, но важното струваме си е да постигнем баланса. Приветствам предложението на комисаря. Добро начало, но е важно да осигурим баланс. В крайна сметка, пациентът е човека, за който трябва да се грижим и не бива да претрупваме нещата с бюрокрация, така че хората да не могат да се доберат до нужната и заслужена медицинска грижа. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Риле, извинете, госпожа Рицен, или може би, не знам, по възраст ли ще ни клатирате или по това коя е по-красива или коя има по-добро здраве. Ще говоря на датски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Та, тази, това законодателство е много важно за европейските граждани, така че благодаря на комисаря, че веднага след поемане на длъжността си тя се занима веднага с този проблем. Що се отнася до трансграничните медицински услуги, а, мисля, че по принцип, е, нашата цел е ясна и нашите усилия върват в една посока. Аз обаче Знам един. Сещам се. Сещам се, когато, когато работих по това законодателство, се сещах винаги за един е, млад човек, който си е, живее в едно село, кара си там велосипеда. че той също е, може би има е, нужда да бъде е, обс, об, обслужен е, в чужбина. Не става дума за хората, които имат е, достатъчни, разполагат с достатъчни средства, за да може да стане. Въпросът е, е Въпрос е всички да имат правото. Той може би няма да иска да бъде е, лекуван в чужбина, но той трябва да има правото да реши дали иска да бъде лекуван в чужбина или не. Така че аз смятам, че ние трябва да насочим нашето внимание към пациента, а не да разглеждаме системата като такава. Докато госпожа Верньо се, се занимава повече с цялата система. Аз смятам, че не трябва да, да запазваме системата такава каквато е, а да я промениме за да, в интерес на нашите съграждани. Да, оси, да осигуриме правата на нашите граждани, такива каквито те са залегнали в договорите, такива каквито се защитават и каквито са залегнали в решенията на съда. Така че госпожа Верньо иска а, е, да е, а, направи крачка на, назад. Тя иска да защити е, системата и, и интегритета на системата, докато аз а, като докладчик в сянка на АЛДЕ смятам първо, че че нотифицирането, предварителното нотифициране трябва да бъде изключение. Защото човека, за който говорих, онзи, който живее на село и кара мото, моторетка, той, той, той не, не, не трябва да бъде задължен да прави предварителна нотификация. просто средствата трябва да се прехвърлят от една здравна каса в друга здравна каса. пациент, пациентите не трябва да плащат предварително. И също, времено. хора, които нямат а, достатъчните финансови средства, обаче същевременно трябва да бъдат в състояние да упражняват правата си, правата да имат, а, между които е и правото на медицинско услуга. Така че за мене е важно информацията да бъде предавана от една здравна каса да в друга. Сега разбира се, тя ако искате да дойдете да се лекувате в моята страна, в Дания, ако не знаете датски, ще, ще ви бъде много трудно, така че цялата информация трябва да съществува и на чужди езици. Затова мисля, че трябва да се създадат едни независими е, информационни центрове, в които да бъде предоставена информация за какви грижи се е, предоставят в тази или онази страна, за да могат е, пациентите да имат пълна информация за медицинското обслужване, което могат да получат на друго място. Но много е важно тези центрове да бъдат независими, а не да зависят от здравните каси или от цялата система. Така че много е важно за нас от АЛДЕ да се създават е, независими информационни центрове, които да могат да предоставят по независим начин информация, в която да има експерти, които да, за да могат пациентите да решат на основата на информацията, която ще получат, дали да отидат да се лекуват в чужбина или не. Мисля, че също така е много важно да е, създадеме е, длъжността Европейски медицински омбудсман, който да може да решава проблеми, свързани с е, нотификация, с плащане, с не, не, така че аз казвам още веднъж, предварителното нотифициране трябва да бъде изключение, трябва средствата да се прехвърлят от една здравна каса в друга здравна каса и да има независими центрове за информация. А, а, аз, за разлика от госпожа Верньо, смятам, че ние трябва да а, е, насочваме нашето внимание към пациента, а не към системата защото в, в, в противен случай не всички пациенти са равноправни и те не могат да упражняват правата, които. Да, аз също тръгвам от този принцип. Е, в сърцевината на нещата трябва да бъде пациента, не системата. Е, разбирам примера. Възрастен човек е, на село знае само датски или Германия, ако му е матерен език. А, така че трябва да се установи връзка на доверие, за да се чувства добре. Така че за него е, препятствията за лекуване в чужбина са много по-големи. Е, за мен този човек е, зависи от, от собственото си положение. В Дания системата се финансира и организира от Дания, Естествено, че държавите членки продължават да отговарят за организацията на националните здравни системи. Ако искаме държавите членки да продължат да бъдат е, отговорни за тези здравни системи, защо тогава е, комисарката се подовава на член 95, е, а не на член 152? Тук тук също е, говорим за национална отговорност на държавите членки, а не за субсидиарността. Аз предпочитам да се позовавате на член 152, не 95. Мога да ви кажа, че в основата си аз съм съгласна с е, госпожа Верньон, но имам друг проблем. Примерно този човек е, не е немец, а българин или е, румънец. Колко човека в България или в Румъния могат да си позволят да отидат да се лекуват в Германия? Е, е, ще каже ли Германия, че за нас това е недопустим натиск, защото цените в Румъния или в България са много по-низки от е, цените в нашата здравна система как да настояваме, примерно Германия да отвори своята здравна система без е, европейски компенсаторни механизми. Много трудно ще се организира система за връщане на средствата на европейско ниво. Кой ще гарантира развитието на здравните системи в държавите членки, ако няма компенсаторни механизми? Е, е, според мен тази директива не е ясна от юридическа гледна точка. Поздравявам колежката за нейната работа, но за мен текстът не е достатъчно зрял и не може в този вид да се гласува. Благодаря ви. Сега ви предлагам, искам само да е, да повторя това, което казахме на семинара 2004 година за здравните услуги и, услу... и директивата за услугите. Е, първото заключение беше свързано за... с здравните грижи е, в болнична, в болнична среда. Да, Аз предпочитам да говоря на чешки. Няма ли превод? Имате някакъв проблем от чешката кабина? Няма проблем, може би. Мога ли да говоря на чешки? Добре. Първо, позволете да обърна внимание на изводите, които направихме в семинара 2004 година, който аз ръководех като модератор – и тогава чухме мнение от цяла Европа. Дефиницията на здрав... здравна грижа трябва да се определи така, че да я разбираме както за доставчици на здравни грижи, така и на пациентите да не се налага за конкретната грижа да се иска от пациента предварително разрешение, защото много често разграниченията са толкова тънки, че и професионалисти се затрудняват да ги направят. На второ място да се определят изискванията относно мониторинга на здравеопазването. Държавите членки трябва да докажат, че са положили показатели, които да следят за безопасността на здравеопазването. Трябва да имаме система, която да може да се проверява и контролира. Второто изискване беше държавата членка да предоставя обективна информация за обхвата, качеството а, и мащаба на здравните грижи, които предоставят акредитирани здравни заведения. На трето място, изискванията за възстановяване на разходите, разбира се, трябва да се поставят в съответствие на нормативната база съгласно регламент 1.10.4 8 и отчитайки решенията на Европейския съд, който е взе страната на пациентите. Съгласно решението на съда, пациента има право на пълно възмездяване на правените разходи в дадена държава до степента, в който това би било сторено в собствената му страна. Не трябва да се иска от пациента да плаща различни здравни осигуровки, при положение, че пътува в различни страни. Това бяха идеи, включени в предложението за проекто директивата. Първо трябва да отчетем факта, че в здравеопазването има непрекъснатост и това е принцип. Не можем да лекуваме на парче сами, тези пациенти, трябва да отчитаме, че е възможно пациентите да пътуват, търсейки в различни страни на Европейския съюз такова качество на здравните грежи, грижи. Това е особено важно след наказаното от господин Бърка. След в последствие ще представя предложения за изменение на, 10, на регламент 1047 или 4003, защото иначе ще бъдем изложени на прекомерен натиск, от което качеството на работата ще пострада. Помните ли как работихме по време на френското председателство? Държавите членки предпочитат да се съобразят с краткосрочните си интереси, да спестят разходи, защото се опасяват от нарастване на бюджетните разходи. Много често хората се боят от това. И много често, като че ли всички подкрепят тук дадена идея, а тя много трудно минава, именно заради бюджетните съображения, защото държавите членки, техните правителства по-точно, не са склонни да заемат позицията на пациент. Затова искам да помоля докладчиците в сянка, докладчика и предложителите на изменение. Можете ли да помислите за мобилността на доставчиците на здравни грижи? Какво може да се направи на ниво Европа при съществуващата нормативна база? Благодаря на всички за положените усилия я по тази тема, а, както и на комисаря. Съжалявам, че ще кажа нещо дипломатично. Не изглежда жените са по-състрадателни. Мисля, че последния коментар не е много приятен за мъжете. Благодаря ви. Благодаря ви много за вашите коментари. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Сега започваме от началото основното правило. Регламента 1408 ще бъде запазен такъв какъвто е, без промени. И ще продължава да бъде прилаган в случаите, в които е прилаган и сега. Някой от вас спомена да речеме, спешна, спешна медицинска помощ, която е необходима на даден пациент. Подобен случай попада в обхвата на 1408 и държавата членка ще трябва изцяло да покрие разходите. В никакъв случай не искаме да има някакъв а, възможност за държавите членки да не прилагат 1408. Това е приоритет. Нека обаче не забравяме, че има случаи, в които съда е решил, че освен а, случаите, които а, попадат в обхвата на 1408, има а, възможност пациента да избере в коя страна да получи медицинско обслужване по една или друга причина. Това е лично решение на а, самия пациент. Own... Така че пациента може да реши и тогава държавата членка ще е, възвърне средствата е, до сумата такава каквато е, я възвръща, да речем, страната на происход. Разбира се, може да има случаи, в които разходите да са по-високи. Тогава обаче за такива случаи съда е казал, и то да много разумно, че трябва да се защити националната е, здравна каса, националната система, като се изисква предварителна нотификация. Не, не, това не сме го казали ние, съда го е казал. Като се прави разлика за предварителна нотификация за извънболнично лечение както и предварително разрешение за а, а, хоспитализиране и тогава вече трябва да има предварително разрешение. Сега, не може, съжалявам, да, трябва да се, трябва да се съобразяваме с решението на съда. Тук, не, тук комисията не може е, да, да има позиция. Щом съда е казал, че е с цел да се защити националната система и е, е пропорционално, разумно и така нататък, да се, иска, да се поиска предварителна нотификация, условието трябва да се спазва. Струва ми се, че има две области, където където ще имаме някакво увеличаване. Става дума при граничните случаи. Когато понякога е, е по, по-удобно за е, един пациент да отиде в съседната страна, е, за да получи обслужване, отколкото в собствената страна и в случай на лечение при на редки болести. Ако Примерно някой пациент страда от някаква редка болест, за която не може да бъде ликуван в къщите си. Така че той може да реши да замине в чужбина, за да бъде лекуван в чужбина. Това е, разбира се, една добавена стойност за самия пациент. И, и тук наистина е необходимо да има добро сътрудничество между е, така, референтните центрове тъй като в крайна сметка е, редките болести не са, не са толкова многобройни. Те са 5 до 7 хиляди. И не всяка страна може да организира лечение, за, е, да има лечение на тези редки болести. Е, болничният туризъм това е добавената стойност на тази директива. Много от вас казаха, че пациент, пациента трябва да бъде в центъра на нашето внимание, а не системата. Но по какъв начин системата би обслужила по-добре пациента? За да може системата да обслужи правилно пациента, той трябва да разполага с необходимата информация. Но тази информация трябва да е координирана е, съобразена между държавите членки, т.е. трябва да има една мрежа, за да се установи каква информация трябва да обменят държавите членки в името на пациента. Що се отнася Трябва да има и еднакви стандарти, еднакви стандарти за сигурност и качество. Просто тадена е, страна ще ни съобщи, че подобни стандарти, подобни критерии се прилагат и че това е единственото, което искам от държавите членки. Да ни съобщат какви, какви критерии прилагат. Това е необходимо. Път, да се знае от пациента преди да замина за чужбина, т.е. той да знае какво може да очаква, каква, какво лечение може да получи и че ще, неговото лечение ще бъде точно толкова качествено, колкото е необходимо или колкото, за да може сам да, да направи е, своя избор. Що се от нас? До плащането и предварителното плащане. Никъде в а, директивата не се споменава това. В, в директивата нищо, нищо не пречи на държавата на държавата членка да, да намери някакъв е, да, да, да, се, да се споразумее с другата държава членка и да трансферира директно средствата държавите членки имат пълното право да направят това. Да прехвърлят пари от здравна каса в здравна каса. Сега по нормативната база. Това не бе политическо решение на комисията. Това е естествена последица от решенията на съда, тъй като решенията на Европейския съд се отнася до свободите на, своб... на единния пазар по силата на този член. Член 120... 152 е, е много съотносим тук, но той не може да ни даде правната основа и възможност да е, послужи като основание за такава директива. Но, разбира се, ние споменаваме член 152 в директивата и ще го спазваме, защото съвсем а, изрично е посочено в директивата, че зачитаме правото на държавата членка да организира своята система на здравеопазване по своя преценка, да предлага на пациентите си обезпеченията и лекарствените средства, които прецени. Не може повече да искаме от държавите членки. Споделяне на информацията. Съгласна съм, че това е много важно. Имаме изрична разпоредба в директивата в този смисъл. Определено, когато пациента отиде в чужбина и след това се върне в собствената си страна за последващо е, последваща грижа е наложително да се гарантира правото и задължението на служителите и предоставящите здравни услуги лица да предоставят и, при, и да дават здравна информация за пациента, разбира се, при зачитане на всички права за защита на личните данни доста обосновано някои от вас посочиха няколко важни характеристики. Съществуващите не равенства и също така броя на правоспособните, на добрите професионалисти в здравеопазването, защото те са в основата на предоставянето на здравната грижа. По отношение на тези два аспекта, ние в комисията, както казах, миналия декември излязахме с зелена книга за здравните работници. Консултирахме се с всички заинтересовани лица и страни, за да видим как да отговорим на тези изисквания, особено по отношение на неравенството, което съществува между източните и западните държави членки поради мобилността и изтичането на здравни кадри. Някои държави вече се възползват, между другото, от второто нещо. Ние предоставихме а, около 500 милиона евро като част от структурните фондове а, за укрепване на здравната инфраструктура в държавите членки, така че да помогнем да се постигне някакъв баланс в нивата на развитие за осигуряване на качество на грижата. Сега, заедно с комисара Спидлър, решихме по-нататък, след няколко месеца, да излезем с съобщение на комисията, за да видим по какъв начин да се насочим към решаването на въпроса за неравенството в това отношение в Европа. Съгласни сме, въпросът е особено важен. То е предпоставка за да останат пациентите да се лекуват в собствената си държава членка, наместо да пътуват чужбина за тази цел. В същото време трябва да кажа, че аз си записах всички ваши коментари и ние ще ги отчетем а, при а, доработването на окончателния проект за нашата директива. Благодаря. Има още 8 коментара а, на колеги госпожа Шидоси. Благодаря, госпожо председател. И госпожо комисар, и на вас честита нова година. Вършите а, много професионално вашата работа. Знаем, че имате много пречки за преодоляване. Се надяваме е, това преодоляване да е по-лесно в бъдещето, отколкото сега. В момента институциите дори застрашават някои от предходните действия, които бяха предприяти от комисията по отношение на държавите членки, докато ако разбирам правилно становището становищата на някои юристи, това е доста опасно. Що се отнася до създаването на прецедентно право на базата на решения на съда по отношение на предварителното разрешение. Излиза, че дори с дотична заболека ще трябва да вземеш предварително разрешение. Това не дава правна сигурност на пациентите. Нашата парламентарна комисия поиска да се кодифицира натрупаното юриспруденция не виждам това да става в пълен мащаб. Комисията е, е страж на европейския договор и трябва да защитава правата на гражданите. Аз имам въпрос към вас това отношение. Комисията ще оттегли ли е, в пълен размер или частично предложението си за е, мобилността на пациентите, ако в крайна сметка се окаже, че целите, свързани с защита на правата на пациентите, не се постигат чрез тази директива. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. Късно е, ще бъда кратка, чакат ни е, гласувания. Така. Здравните грижи бяха изключени от е, директивата за услуги съвсем целенасочено, защото здравето е специфична област, която не може да се включи в директива за търговски услуги, защото не говорим нито за клиенти, нито за потребители, говорим за пациенти, е, които имат, е, които в много случаи са зависими от извършителя на услугите. И това трябва да се отчете. Йоргенсен, Сен, който посочи възрастния човек, който кара колело в Дания, няма съмнение, че той ще зависи от здравните грижи, които могат да му бъдат оказани възможно най-близко до дома му. Така че всеки гражданин трябва да има право на висококачествени здравни грижи. А, права сте, че има и пациенти, които отиват в чужбина. Защо? Защото заболяването ми не може да бъде лекувано на място. Има и случаи на заболявания в чуж... в... по време на отпуски, във вакансии. Това са проблеми, които биха могли да бъдат разрешени и е, за това и директивата е важна. В директивата мобилност на пациентите е странно, защото вие отивате далече и е, всъщност вие се занимавате и с е, тези, които оказват здравни грижи. И тук вече опираме е, до е, правната основа. И тук не съм съгласна, госпожо комисар. в предишната легислатура аз е, бях докладчик в Сянка по правната основа и комисията винаги е, твърдеше, че когато е, е, се позоваваме на определен член, именно той трябва да се прилага. Вие говорихте за директива 95, е, който е, засяга услугите, а вие сега казвате, че той засяга и здравните услуги. Има противоречие. Е, защо е, при 152 е, отиваме отвъд субсидиарността и спазването на националните системи, които трябва да бъдат преразгледани, но има и позоваване на член 95. Така че това би 152 би бил същинската правна основа, на която трябва да се позовем. И тогава ще бъдете ясна. Въпросът е много важен. Е, Европейския парламент явно е взел решение, което противоречи на решението на Европейския съд. Е, сега, е, коя е, е водещата комисия? Здравната или вътрешен пазар? Парламента реши, че най вътрешния пазар ще бъде на първа линия, а именно здравето на пациентите. Така че е, мисля, че трябва да започнем от начало. For the, for the, uh, social, um... Да, е трябва да е вземаме тези въпроси предвид на социалните осигуровки. Също госпожи, господин Босов, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, моите поздравления за отличната работа. Много е важно, когато се говори за мобилност на пациентите. Да не забравяме, че под 1% от европейските граждани търсят здравна грижа в чужбина. Повечето от гражданите, които ако има по-голям брой от гражданите, които желаят това, това може да послужи като прекрасен стимул националните системи да подобрят своето качество и достъпност. Обеден съм, че всеки пациент би предпочел да получи здравна грижа у дома, а не да пътува. Това е възможно обаче при положение, че може да получи такава грижа висококачествена а, и в а, едни разумни времеви рамки. Е, много ясно са очертани правата на гражданите. Струва ми се, че ние просто трябва да преценим под, в детайли как да се реализират те. Предполагам, че гражданските организации, както и организациите на пациентите, ще окажат натиск върху институциите да се приеме тази директива. Комисията трябва да организира осведомителни кампании, за да обясни на гражданите ползите от тази инициатива. Благодаря. Благодаря, госпожа Шалдемозер, за две минути. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар, за много интересното представяне на проекта директивата. Сега кратък коментар говорим, че има уж разлика между отчитане на интересите на пациентите от една страна и от друга страна гарантиране на а, стабилността, устойчивостта на националните а, здравни а, системи. Не трябва да създаваме тази фалшива дихотомия между пациентите и здравните системи. Когато говорим за политика, какви са методите нужни, за да се гарантира най-добрата възможна грижа за всеки пациент. Не бива а, да разделяме единствените неща. Каза се обаче, че има разлики между старите и новите държави членки, като гражданин на стара държава членка, там здравеопазването е много скъпо, аз бих могла да отида в друга държава в Европа и да получа там здравна грижа. Но гражданите на България и Румъния не биха могли да направят това без да се налага да доплащат. Вие се спряхте малко на този въпрос, на последиците Една от последиците, в частност, е, че ние не искаме да се допуска дискриминация. Какво смятате да направите, за да се е, справите с този голям проблем? Госпожа Плещинска, две минути. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за това интересно представяне. Искам само да кажа няколко думи и да допълна казаното от колегата Информационната кампания, информирането на гражданите, разбира се, е много важно. Те трябва обаче да бъдат и финансирани. Има три причини, според които пациентите не ходят в чужбина. Първо, липса на информация понякога и лоши спомени, защото някой може да е имал, да речеме, да е претърпял злополука в друга страна и да не е получил е, достатъчно добри, е, да, бъде не е бил достатъчно добре лекуван. А, също така да видим каква, какви са разликите в а, е, средствата и заплатите. Понякога наши съграждани дори нямат достатъчно средства да бъдат лекувани в собствената страна, така му ли в чужбина. За това Смятам, че трябва да разгледаме отблизо проблема с дискриминацията. Има също така случаи. Има, също трябва да, да, да, да разглеждаме и качеството на различните услуги в различните страни, както и езиковите бариери. Да разбирам, вярно е, че трябва системите по някакъв начин да бъдат свързани, за да могат а, е, пациентите да не трябва да си привеждат е, диагнозите, анамнезите и така нататък предварително, а по някакъв начин те да се получават от другата страна на съответен език. Ще благодаря ви, е, госпожо. Ще бъда кратък. Четири точки във връзка с посочените членове. Имам чувството, госпожо комисар, че член 8 не е много ясен. Какво се разбира под болнични грижи? В различните държави членки здравните системи са различни така че ще възникнат недоразумения. Трябва, трябва да се преразгледа. Второ, признаването на рецептите. Казах ви, че има проблем, защото за някои държави има положителни списъци, други отрицателни списъци, други страни изобщо пък нямат списъци. Така че пак ще възникне неяснота. А, али нея Б на член 8. Говорите за списъци на болести, които биха могли да бъдат уважени, за да се възстановят средствата. Е, тук пак не е ясно. Може би за дадена държава членка е, медицинската инфраструктура ще бъде скъпа, за друга не. Зависи от националната здравна система. И също трябва да се преразгледа. И в заключение, член 20 след 5 години трябва да се преразгледа как да се прилага. Мисля, че е много дълго. Е, може би е хубаво да имаме време, за да видим е, как се развива практиката, но все пак след две или три години да го преразгледаме. Благодаря ви. Господин Шваб има думата. Благодаря ви, госпожо председател е, и госпожо комисар. Благодаря ви безкрайно за вашето изложение. Мисля, че ние сме изправени пред значителни политически проблеми. И е, не искаме да отидем до същността на нещата и да се спрем на истинските проблеми. Госпожо е, комисар, вие говорите за някои държави членки, които под прикритието на субсидиарността е, искат да запазят максимални правомощи в областта на общественото здравеопазване. Можем да обсъдим въпроса на кой е, член от договорите да се позовем. Мисля, че въпросът е политически. Дали да бъде, ако вземем 152, е, ще бъде много трудно да го глътнат държавите членки. Е, може би е правилна юридическа основа, но мисля, че ако комисарката беше тръгнала по този път, щеше да постигне много малко неща от държавите членки. Сега, добре, вие говорите за възрастни селяни е, на село. Ами млади хора във Франция и млади жени във Франция и в Германия. Всъщност ние говорим само за 1% от пациентите, които биха отишли да се лекуват с чужбина. Така че опасенията, сигурно са основателни, все пак са прекалени. Има възможности, от които може да се възползваме. Колеги са ми казвали, че в Европа има специализирани е, страни, е, които могат да се лекуват дадена страна. Примерно в Рим за рак на гърдата и е, млади французойки, примерно или, испан, или испанки, могат да отидат да се лекуват там, защото там те са най-големите специалисти, да кажем, за рак на гърдата. Сега, пак се връщам на член 5. Едва ли трябва да се променят правилата в Европейския съюз във връзка с гражданската отговорност на лекарите? може нещата да се осложнят прекалено много за лекарите. Лично аз съм адвокат и при е, дела при гражданска отговорност е, за извършители на здравни услуги на национално ниво е много сложно. Е, така че делата са неразрешими и няма смисъл да се опитваме да решаваме нещата на национален е, ниво. По-добре да си останем на национално ниво. Сега господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Поздравления към комисаря. Комисията имаше нужда от една смела, безстрашна жена, за да се изготви това предложение. Имам въпрос по отношение на сроковете, но като слушах дискусията, смятам, че от 85-та година в моята страна се занимавам с здравеопазването Удивлявам се, толкова много от колегите ми посочват нови пречки. Поне веднъж а, този парламент има възможност да направи нещо, да възстанови основната си връзка с, с гражданите, защото всички знаем, че здравеопазването е а, тема, която е, е близка до сърцето на всеки човек в много от нашите държави членки пациентите чакат на опашка, на опашка ми понякога години, а не месец. Ако аз бях политика във Франция и видя, че 54% от населението иска да отиде някъде за да се лекува другаде, аз щях да направя нещо друго. Аз съм на 25 минути от границата с Дания. И трябва да ви кажа, че е трудно да накара шведите да отидат в Дания. Те ходят с удоволствие да пият бира и други неща, но не и за здравеопазване. Ако е за здравна грижа, искат да си у дома. Моята е, тъща трябваше да отиде на 100 км от дома си за е, хирургическа операция, но не искаше. Искаше да е някъде по-наблизо. Така че не трябва да се преувеличават проблемите. Но, ако трябва да направим нещо по въпроса, трябва да го направим а, в а, една ясна и строга правна рамка и мисля, че комисията на прав път а, ще получите помощ, не толкова от този парламент, може би, но ще ви подкрепи населението. Това беше моят коментар. Та въпроса ми, какво ще кажете за сроковете? Кога според вас може да се внесе предложението за вземане на решение в съда? Може ли да стане до есента? Защото а, това е една а, много деликатна тема, не, не трябва да се отлага. Пожелавам ви успех! Благодаря ви за последния коментар. Госпожо комисар, останаха само 5 минути, за да отговорите на. за да отправите най-важното за нас нещо, посланието ви към нас. Благодаря. Беше ми зададен изключително труден въпрос. Е, ние започнахме само преди няколко месеца. Сега ме питате Имам ли готовност да се оттегля а, от тази инициатива? Отговорът ми е не. Твърдо съм решена да продължа, защото съм убедена, че дължим това на пациентите. Няма значение какво си говорим тук или какво ще каже съвета. Правата на пациентите съществуват по силата на договора и колкото повече хора говорят за това, Колкото повече хора излизат от страната, за да се лекуват другаде, без никаква сигурност, без никаква информация, повярвайте ми, само нези, които могат да си позволят да платят на адвокат, който да, да заведе дело пред Европейския съюз, ще е, упражняват пълноценно правата е, си на пациенти. А това не е редно. Затова ние сме длъжни да продължаваме. Сега първо, докъде ще стигнем, зависи от вас, от парламента. Нещата са във ваши ръце, наистина. Защото ако, както се надявам, успеете да минете през процедурата за първо четене в парламента преди края на вашия сегашен мандат, това много ще помогне. Е, всичко зависи от вас, от депутатите. Знам, че госпожа Верньо говори за 54%, които искат да се лекуват в чужбина. моите уважения, но те казват не, че искат да пътуват за лечение, а че имат готовност, ако се налага, да пътуват за тази цел в чужбина. Ако питате някой на улицата, е, искаш ли да пътуваш в чужбина, искаш ли да те лекуват в чужбина, те ще кажат да, ами естествено всеки иска да пътува в чужбина. Но, ако му дадем информация, ако му кажем какво може да очаква, колко ще му се възстановят разходите, а, всичките а, неразбори, поради това, че трябва да пътуваш, не знаеш езика, сам си в чужбина, трябва ви кажа, че тия 54% ще спаднат значително. Повтарям. Професионалистите, е, е, здравните работници са много важни за нас. Убедена съм, че вие, депутатите, ще ни помогнете, като се включите в този дебат на базата на Зелената книга и очакваме с е, нетърпение да работим съвестно по тази тема три са а, много важните теми, които господин Ангалака спомена. Взаимното признаване на медицинските рецепти. Разбира се, в момента има в сила решение на съда, но то много трудно се прилага. Какво искаме сега, чрез тази директива, посредством процедурата на комитологията, да създадем експертна група, която да проучи как може да помогнем на работата на лекарите и на фармацевтите, именно в посока да признават тези рецепти. Миналата седмица бях в Лондон и говорих с хора в Европейската агенция по медицинските средства. И ги питам, как да направим това? Те имат затруднения, защото имат нужда от данни от държавите членки, а за държавите членки е много трудно и много скъпо да осигурят тези данни. Да, разбира се, те са започнали да работят, но ако държавите членки не предоставят а, тази а, информация, тези данни, а, тогава ЕМЕА много трудно може да си свърши работата. А, говорихте за 5 годишния а, пер, а, период за, преди е, преразглеждането. Ние не сме го фиксирали. След като се приеме директивата, комитологията трябва да доведе до редица решения, което също ще отнеме време. До, до момента, когато в пълна сила се прилага директивата, също ще мине време. Затова преценихме, че 5 години са разумен срок, за да получим надежни данни и да преценим дали е нужно да се промени до директивата или не. Ако обаче нещата се задвижат по-бързо, може да го направим и след 3 години, може и след 5. Не сме твърдо формирали а, виждането си. Дефиницията за болнични и извънболнични грижи. Съгласна съм, че има много разнородни правила в държавите членки за това какво представлява болнична грижа и какво не. За това експертите от държавите членки в процедура на кометология ще обсъдят въпроса и ще решат какво ще се счита за болнична грижа във всички страни. Инак а, имаме такова разнообразие, разнобой на дефинициите, че ще е много трудно. И последно за правното основание. Аз, примерно, бих предпочела правното основание да е 152. Но там Определено се говори за здравеопазване, но не се дава правомощие за въвеждане на правна мярка. Прав... Там казва, че може да имаме стимулиращи мерки, например финансови програми в помощ на държавите членки или конкретни теми за а, кръв, тъкани и органи. Но, ако нашата правна служба ме уверява, че е възможно да се посочи като правно основание на директива член 152 или да имаме два члена като правно основание, много бих се радвала и би го направила с удоволствие. Поне това обаче ми казват за сега. А, за член 95 аз бих предпочела 152. Така, а, благодаря. А, съжалявам, че ни остана време, но аз съм на ваше разположение. Можем да продължим този дебат. Благодаря, госпожо комисар, за а, този важен обмен на виждания. Крайния срок за изменение е 28 януари, което означава следващата седмица 12 по обяд на 10 или 11 февруари ще бъдат обсъдени тези и предложения за изменения и ще ги гласуваме на 2 март. На 12 март е гласуването на предложението с директивата. А сега благодаря. Много бързо си сменете местата, защото трябва да преминем към гласуване. Преди това Марко Хамбър и Херцог Ферера е, за е, правата за осигуряване на висококачествени обществени услуги в Европа. Докладчиците. Uh, Много ви моля, трябва. Вземете местата си, за да започнем. Господин Харбор, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Само за колегите, които не бяха тук вчера след обед, решихме, господин и аз да отмен... да да не много ви моля, колеги. Господин Пуегафрер беше единствения член на комисията, който внесе изменения към моя доклад. Така че мисля, че всички, включително и е, докладчиците в сценка, приеха съдържанието, така че искам да благодаря на членовете на комисията за това, че подкрепят моя доклад, защото, както казах и преди това, и може би е, е редно и да го повторя, за тези, които са в момента в залата, защото мисля, че тук в, в, в, тази, в, в тази област има още много какво да се направи за качеството на услугите. И че приложението на новите технологии в тази област е нещо от огромно значение и ще има наистина големи и много значителни последици, така че Струва ми се, че наистина трябва да работиме по това, да, да а, обсъдиме нещата с а, властите и мисля, че трябва наистина да се пристъпи към една, към една промяна на културата, за да могат власт, власт, властите наистина да прибягат към тези иновации. Това трябва да стане чрез нови програми, чрез нови планове. Така че е, наистина свършената от нашата комисия работа е голяма и благодаря на всички за това. И Просто става, става дума про-скоро за, за промяна на поведение, на култура, на подход защото колкото до а, измененията, всъщност взех трите изменения на господин Хаси Ферера. Не, по, не успяхме да ги превърнем в компромисни изменения. Това са едно, две и три. Е, господин Ламсдорф също подкрепи изменение две, Така че Искате ли да ги, да ги прочета, за да ви се преведа? Да, не. Не. И, и едно устно изменение, към което искам да привлеча вниманието му и ще защото то пояснява и по-добре формулира нещата. Как... Така че приветстваме уточненията, направени от комисията. В момента чета изменението. Отбелязва, че, този глоболен подход а, насърчава малките и средни предприятия да участват в а, а, търгове, като същевременно намалява а, разходите, които понякога са бреме за, ново, за стартъп, за новите компании, които трудно биха могли да ги финансират. Така че има, имате това изменение. Господин Ферера, искате ли да коментирате? Благодаря, госпожо председател. Не. Вчера, уважаеми колеги, нямахме дискусия. Първо трябва да проведем дискусия. Господин председател, скъпи колеги, Това изменение е много важно, защото ни позволява да предоставяме по-добри медицински услуги в Европа. Това ще позволи и на обществените власти да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени в последно време. Като гарантират качеството на услуги. Разбира се, не всички малки и средни предприятия могат да бъдат равнопоставени, но малките и средни предприятия ще е, имат, е, ще извлечат много преимущества от е, това предложение. Преимущества ще има и за обикновените граждани, така че мисля, че с внесените изменения и с компромисните изменения това, този текст наистина е отличен, защото взе предвид предложенията, желанията, загриженостите на едни и други и всъщност гледните точки на всички бяха отчетени. Както каза Малкъм, успяхме да постигнем компромис. И Двамата заедно е, формулирахме този консенсус, така че да, да задоволи всички, надяваме се, скъпи колеги. А искам да почертая още веднъж, че подкрепям текста като такъв и, и, и подкрепям а, компромисите, компромисните изменения, така както ги формулирахме Бих искал да се надявам, че членовете на комисията ще подкрепат свършеното от нас. Е, съжалявам, съжалявам, е, говорят няколко оратори едновременно. Благодаря ви, господин председател. Бих искал си аз да благодаря на докладчика за личната работа и да кажа, че наистина сме съгласни да приемем компромисните изменения. Също времено обаче трябва да погледнем още веднъж устното изменение на колегата Малкъм. Защото в него има някакъв риск, според мене, и аз бих е, ви е, препоръчал да е, го отхвърлите, защото трябва да има разграничаване е, между търговия и иновация. Не трябва да забравяме, че правото на концесия трябва, трябва да бъде прилагано само в интерес на гражданите. Както, как, тук, тук е малко трудно да разграничиме стадия на развойна да иновация, развойна дейност и е, постъпване на пазара и е, търговски аспект. За някои от е, продуктите това ще е много, много трудно. Така че боя се, че не, не бихме е, работили в интерес на гражданите, ако гласуваме за останалия текст отличен, и ви е, предлагам да се придържаме към това и да не, да не смесваме развойна дейност и е, пускане на пазара, комерциализиране. Сега. Първо, второ, за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за против, въздържали се така. Итре, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно, за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към изменение 7 на Харбърт за против въздържали се, приема се. Осмо, за, против, приема се. Девето, да, за, против, приема се. Десето, за, против, приема се. 11 за против. Приема се. 12 за против. Приема се. Трето на комисия по правни въпроси за Приема се 4 на същата комисия. Благодаря ви. 13 за против. Против. Двама души има против. Приема се 14 за против. Приема се 15 за против. Приема се 16 за против. Приема се Параграф 17 за Това е, е устното изменение. А, да, извинявайте. Извинявайте, извинявайте, искам да се скажа. Чу, слуш, чух, чух доводите на господин е, Харбор и Кратфорд но е, има изменение по същество което не мога да разбера, особено по приложението. Текстът е на английски, а не народния ми език, немски. Но мисля, че това е, устно изменение не би трябвало да се гласува, а по-скоро с господин е, е, Харбор да го преобсъдим или може би с Ламсдорф, за да видим какво да правим в пленарна зала. Бих искала да разбера как ще се отрази точно тази промяна и е, в момента не мога. Значи един член е против е, е, параграф 17. Приема се. да, едно на юридическата комисия за против приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. На юридическа комисия 2 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 20 е оттеглено, 9 9 на и 3 за, против, въздържали се, приема се. И така, сега проекто доклада като цяло за. Двеста 2008 година трябва да бъде година на иновациите и затова ви поздравлявам. Да, приема се проекто доклада. Малком? За устното изменение. Извинявам се, колеги, че нямахме възможност да го обсъдим вчера. Госпожа Гепард е права, трябваше да имаме повече време за обсъждане за това аз се мисля, да, мисля, че мога да го внеса като изменение а, на пленарното. Мисля, че мога, защото е а, доклад по наша инициатива. Граф Ламсдорф, ако погледне, това всъщност е моята първоначална формулировка и тук по-ясно се казва, за какво говорим? За фазата на развойна дейност преди въвеждане в производство. Мисля, че този етап по-ясно се, по се определя тук и за това всъщност го направихме. Мисля, че той е прав, защото това е един от въпросите при доставката на звойни продукти като цяло, при кои условия може да се правят такива доставки от публични органи, за да има градивен ефект, а не разрушителен. Мисля, че това ще бъде важно, особено предвид на публичните е, доставки в сферата на отбраната. Благодаря. Сега преминаваме към другите доклади. Докладът на Чедър Шоут за създаване на професион... Европейска професионална карта за доставчици на услуги. Искате ли да кажете нещо? Един коментар. Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Много добро сътрудничество ми оказаха. Става въпрос за качеството на професионалните доставчици на услуги, на достатъчно професионални услуги. Това не е края на историята, трябва да отбележим, но както и да е, добре си сътрудничихме. Нямахме големи политически конфликти. Но, както казах, това е само началото. Да видим какво става в тази сфера. Вече имаме карта за адвокатите но и за а, здравните а, работници и специалисти също. А, юристите си направиха тази карта за адвокати сами, без да се влагат никакви бюджетни средства. Надяваме се и в другите професионални сфери да стане така. Сега мисля, че можем да гласуваме и а, се обединихме по повечето въпроси. Сътрудничеството беше добро в това отношение. В смисъл, че не се стигна до размиване на нещата, а по-скоро стигна до приемане на двете гледни точки. И за това смятам, че сътрудничеството бе добре. Благодаря за коментарите, добра, за, добра, за работата, благодаря и на другите докладчици. Сега. Параграф 2, изменение 4 за, против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 Е, е, изменение 10 за, е, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за. Трябва да проверим, ако обичате. Против. Господин Ламбсдорф гласува ли? Да. 20. Отхвърля се. 15 за против, въздържали се, е, против, приема се, 16 е отеглено, компромисно изменение 5 за, против, против, 1, приема се, 18 за, против, приема се, 19 за, против, да. Въздържали се? Кой се въздържа? Приема се. 20 за против отхвърля се е въздържали се. Благодаря ви. Приема се. 21 оттеглено, 22 за против Приема се. Евентуално устно изменение е, към 23-ти е, господин Буша. Да, е, шут се замества с куд. И аз съм добавил където е необходимо, where appropriate, където е подходящо. Това е английската версия за, против, приема се. Сега е, сега в мотив Е изменение 2 за. но Може би трябва да проверим. Два, да, против. 11. Приема се. Три А, мотив Ж, първа част, разделно гласуване имаме. Първа част за, а, против. Да, приема се първата част. Втора част а, за. Uh, против. Против. 19. Отхвърля се. Сега. Така отхвърля се седем. Седем се отхвърля. Първото изменение сега. Е, проекто доклада като цяло за. Благодаря ви. Против. Благодаря ви много. 35 члена приемат доклада. Поздравления за докладчика. Сега гласуваме госпожа Херцо, която е докладчик я няма, за обща екоетикет. Аз съм докладчик и затова в началото искам да кажа, че имахме добро сътрудничество и с господин Ламсдор стигнахме до компромиси за изменения и с госпожа Херцог също. Сега изменение номер 5 за против, нека проверим. Да, за. Пето изменение. Е, против. Приема се. А, извинете, отхвърля се, поправя се оратора. Отхвърля се. Моето изменение на Сузана Ройтова 18 за. Нека проверим. против. Има мнозинство, отхвърля се. Благодаря ви. Изменение 6 е, за, против, 1, приема се. 7D за, Четирнайсет против. Отхвърля се. 8. Първа част за. Благодаря против. Против. Приема се. 8 втора част за. Благодаря против. Против. Доста хора, но все пак се приема. 19 за. Осем, трета част. За. Против. Приема се. Изменение 9. За. Против. Един е против. Приема се. 10. Кой е за? Против. Приема се. Осно изменение по 20-то. Кой е за? Против? Приема се. 11 за. Против? Дванайсет де за 14 против. Отхвърля се. 21 за. Благодаря против. Приема се. 22. Кой е за? Против. Приема се. Изменение едно по мотивите. За. Е, против. Е, приема се. Второ изменение за. Благодаря. Против. Изменение 3 за. Благодаря. Против. Трима са против, значи се приема. 14 изменение за. Против. Приема се. Компромисно изменение 1 за. Благодаря. Против. Приема се. Сега отиваме към на 17-то за, против, приема се. 23 за. Нека проверим. Кой е за? Против. Отхвърли се. 23 към анекс 1. против. Отхвърля се. 13 за. Против. Приема се. Така, сега проектостановището като цяло за. Против. Въздържали се. Отново, ако обичате, нека да гласуваме пак. Всички са за. Да, всички са за. Против. Въздържали се? Няма такива. Поздравления. Поздравления за Едит Херцог себе си. Така, сега ще гласуваме е, е, е, доклада за европейското гражданство, проблеми и перспективи на европейското гражданство. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на господин Харбор за тези три изменения. Аз съм удовлетворена за това, че той се съобрази с доклада, но имахме разлики с господин Харборд. Става въпрос за прехвърлянето на пенсиите. Вчера постигнахме споразумение и затова искаме устно изменение по трето изменение, чета на френски. Това е. Uh, yes, like to... mm, да, и аз искам да благодаря на госпожа Ятова. Тя е абсолютно права. Така се получава синхрон с другите директиви. И предлагам трите ми изменения да бъдат гласувани амблок. Моята политическа група ще ги подкрепи. Против. Въздържали се. Приема се. Така, можем проекто становището гласуваме за против. Въздържали се няма. Приема се. 32. Да, приема се. Поздравление за докладчиците и за докладчиците в Сянка. Сега гласуваме. за намалени ставки на данъка върху добавената стойност. Докладчик Ляшмит, имате ли нещо да добавите? Накратко, госпожо председател, искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на тези, които се изказаха по време на тази процедура. Аз се постарах максимално да а, включа идеите, които което ме посъветвахте да включа. Има едно изменение, с което обаче не съм съгласен напълно. Това е изменение 4, но инак смятам, че много полезна обща, общо становище се оформи. Изменение четвърто на Бриджит Форе по мотив 3 за А, против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Компромисно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега е, е, окончателно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви много. Поздравявам докладчика. Е, доклада на господин Чиви, активен диалог с гражданите относно Европа. Е, господин Чиви, Нямате ниш, никакви а, коментари. Значи започваме гласуването. Компромисно изменение едно за, против. Благодаря ви, приема се. Отиваме на номер 4 за против. Против. Приема се. 5 е, за, против, приема се. Номер 6 за. Да, може би. Да, нека да проверим. 6 по 6-то изменение гласуваме. Против. Да, по-малко са. Приема се. 7 за. против, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. Девет за, против, приема се. Десет за, да, компромисно изменение 3. Извинете, 3 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. Е, окончателно гласуване. Целият е проекто доклад. За. Против. Приема се. Благодаря. Отново поздравлявам докладчиците. А сега е, Пристъпваме до размен на мнение член на Европейската комисия Макриви. След 3-4 минути, а да, той е тук. Той е тук. Е, е, да, идва. Идва. Идва господин Макриви, така че продължаваме по програма.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 Колеги, позволете да започнем. По следващата много важна точка от дневния ред обмен на, на виждания с комисара Макриви по прегледа на единия пазар. Добре е дошъл, господин Макриви. Благодаря за срещата с нашата, нашата комисия. Ние тясно следихме прегледа на пазара през 2007 година Предложението на Европейската комисия е интересно, особено предвид на сегашната економическа ситуация. Ще ви помоля, господин комисар, да ни разкажете за а, това, което се случи а, в областта на мониторинга след последния преглед от 2007 година, тъщо за актуалния статут на а, прегледа на директивата за услугите с оглед а, на прилагането на директивата и общият преглед за прилагането на, на законодателството. Нас ни интересува също и плана за действие за синхронизиране на всички пазарни системи. Благодаря, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, извинете за гласа ми, е, който все още е пресипнал. Повечето хора или прекараха, или все още страдат от този грип. Е, това първо заседание, което правим заедно тази година, позволете да ви поздравя с и ви пожелая е, щастлива нова година. Благодаря за сътрудничеството през миналите две години. Много постигнах в областта на вътрешния пазар. Работата още не е завършила. Е, предстоят ни и за наредни предизвикателства. Трудни времена е, са днешните за потребителите и за пазара. Економическите прогнози не са по-светли. Е, трудно време на изпитание, на изключителни предизвикателства, трябва да използваме своята съобразителност, за да намерим път да излезем от тази криза. тази финансово-економическа криза е, е тежка, но тя щеше да е още по-тежка, ако нямахме един пазар. Именно там може да намерим елементите за економическото възстановяване на Европа. В момента комисията проучва възможностите за преодоляване на финансовата криза че и то бързо, запазвайки е, конкуренцията и чрез наблюдаване на държавната помощ. Ние правим прогноз за това как можем да променим законодателство по отношение на данъчното облагане и капиталовата адекватност. Това трябва да стане много бързо, но и други мерки са необходими. Парламентът има решаваща роля в цялата тази инициатива. Трябва да вземем решителни мерки стъпки за преодоляване на рецесията в реалната економика. Декември Европейския съвет излезе с предложение за план за възстановяване на Европа. Правителствата демонстрираха единство пред лицето на рисковете, с които трябва да се справим заедно. Днес искам да отправя към вас следното посещение. Единния пазар може да се справи с това. Това е, е общност на активи, която трябва да се запази и развива за бъдещето. Днес, защото има пазар над 500 милиона души, които страдат от рецесията в бъдеще, защото единия ни пазар ще ни позволи да оформим пътя на глобализацията и да излезем а, от сегашното състояние. И така, колкото а, е, е по-ефективен единия пазар, толкова по-лесно в бъдеще ще се извършват инвестиции, толкова по-лесно ще се кредитира. Затова единия пазар има ценен принос за излизането от тази криза. Както казаете, при няколко седмици представих първия доклад за реализирането на прегледа на единия пазар 2007 година, 16 декември. Миналата година излязахме с ясни послания. Обеден съм, че е, изводите, на, както сочи прегледа, ни насочват към правилния път, за да излезем от днешната рецесия. На първо място по увеличаването на потребителското търсене ще ни изведе от кризата. От 2007 на Сан имаше доста мерки за засилване на защитата на потребителите и увеличаване на информирания им избор. Хармонизират се правилата за правата на потребителите в единия пазар, така че те да се гарантират навсякъде в Европейския съюз. В областта на финансовите услуги се дават по е, безопасни финансови продукти, подобряват се услугите в областта на разплащането, сега е по-лесно да се сменят банки, ако сте потребител, също така по отношение на инвестиционните продукти се предоставя надежна информация на потребителите за различните конкуриращи си инвестиционни продукти, които могат да избират потребителите трябва да са добре информирани при своя избор и ние пускаме, започваме инициатива за подобряване на информираността им до 2010 година. Така потребителите ще могат да се ориентират много по-добре. Работим по този проект усърдно и ще информираме вашата комисия на второ място работихме за а, малкия бизнес, а, който има голяма роля за иновациите и създаването на работни места 2009 година. Искаме да подобрим а, климата по отношение на това малки и среден бизнес да може да се справи по-добре с рецесията. Няколко са проекти в това отношение. Искаме да се намалят разходите на фирмите в това отношение. Ще споменя примерно създаването на статут за единното европейско дружество, единна юрисдикция за патентното право, държавите членки имат възможност да освободят малките предприятия от счетоводни изисквания. Всички тези неща спестяват доста разходи. Сега държавите членки трябва да оставят на страни своите тесни интереси и да стигнат до съгласни. Нужно ни е широко политическо а, съгласие, за да действаме. А, в тази посока и резултатите ще бъдат високо оценени. Знам, че е трудно да се спазват принципите на вътрешния пазар, особено в лицето на рецесията. За някои държави членки това ще е особено трудно, но комисията е призвана да следи за спазването на тези принципи. А трябва да се осигури равнопоставеност и да се избягва демонстрация дискриминацията, защото това е от основен, сред основните стълбове на Европа. Ако нямахме създаден вече десетилетия функциониращ единен пазар, тази криза щеше да ни увреди много по-силно. Всеки от участниците на пазара трябва да играе своята роля за да може заедно да излезем от затрудненията. Комисията призовава държавите членки да се включат това. Например, в моята област 2008 и 2009 година ще се прилагат определените временни мерки за възлагането на обществени поръчки за все, всички национални програми за възстановяване. Призоваваме да се прилагат съответните правила за обществените поръчки. През юни възнамерявам да представя препоръка на комисията за съвместно управление на единия пазар. Там ще се определят редица мерки, които държавите членки могат да предприемат с оглед хармонизирането и а, прилагането на основните правила в единия пазар. Идеята е да а, подкрепим а, хармонизацията и сътрудничеството между 27-те държави членки. Освен това ще излезе съвсем скоро общата ни а, оценка по а, редица показатели за вътрешния пазар. Това са показатели, които сочат економическият успех. Не на последно място, директивата за услугите, която знам, познавате добре, съгласно философията ни за сътрудничество, ние създахме процес на прилагане, който се основава на мрежовия принцип. По-малко от година измина от тогава и трябва да ви кажа, че държавите членки работят много добре и са напреднали доста с прилагането на директивата. Сега трябва да се ускори крачка, за да може да се насочат ресурсите в приоритетни области. Ще посоча няколко от тях. Държавите членки трябва да приключват конкретните си решения по отношение на реорганизацията и и а, функционирането на точките, а, едините точки за контакт и да провеждат тестове. Свързано с това електронните процедури, държавите членки трябва да гарантират достъпността на доставчи за услуги е, в трансграничен план е, до електронна информация. Даваме си сметка, че оценката на нормативната база не е лесна задача, но държави членки трябва да направят тази преоценка, за да могат да приемат следващата стъпка от е, възприемането на, тези, на този нормативен акт. Държавите членки трябва да задвижат процеса на взаимни оценки 2010 година. Тези а, оценки са част от процеса е, на партньорските оценки. Така ще получим подробна картина на състоянието по отношение на пазара на услуги ние ще информираме парламента за актуално постъпваща информация и развитието на този процес не на последно място практическите организационни мерки за административното сътрудничество между местните органи на управление трябва да бъдат реализирани на място. Тази година ще проведем тестове на информационна система за вътрешният пазар за да се постигне всичко това, е много важно държавите членки да отделят достатъчно ресурси за осведомителна кампания и за обучение на бъдещите ползватели на тази информационна система. Комисията ще продължи да предоставя техническа помощ, да монитор да следи напредъка и по- координира работата. Остава още по-малко от година до изтичане на сроковете и да държавите членки трябва да вложат нужните ресурси и да демонстрират своя ангажимент в тази посока. Ние ще ви информираме за нашите оценки и ви призовавам да подкрепите политически нашият призив към държавите членки да положат усилия в това. Така можем да покажем, че високо вътрешен пазар ще защити работните места ще а, направи по-привлекателни инвестициите, създаването на работни места, още повече при забавяне на економическия растеж. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. А, господин комисар, благодаря ви, че ни представихе раз различните аспекти на вътрешния пазар. По време на този мандат установихме, че има много големи разлики в е, електронната търговия в различните страна. Що се отнася до доклада върху който отчит, отчит, отчиташе доверието на потребителите, е, се казва, че е, потребителите наистина ще имат допълнител, ще имат повече доверие в Европа, ако бъдат по-добре информирани и ако разполагат с необходимите инструменти. В едно от нашите предложения беше е, да се е, информират е, гражданите на Европа относно техните права. Това и това да стане чрез интернет. Комис... За съжаление обаче, като че ли липсва нещо на, на този сайт и, став, и по-специално авторските права. Така че аз бих при, приканила съответната генерална дирекция, която отговаря това, да, да запълни тази празнота. Защото наистина този инструмент а, наистина увеличава доверието на гражданите и им дава достатъчно информация. По-специално, а сега да, нека да дам думата на координаторите, които благодаря ви много, господин председател. Първо, Бих искал да благодаря на Чарли Макреви за онзи ентусиазъм, с който той е, дава устрем и тласък на вътрешния единен пазар. Надявам се, че и ние както да, колегите са съгласни. Так, така че наистина има много постижения. Е, мисля, че директивата за услугите беше наистина най, е, най-важната, най-важният законодателен нормативен акт. И е, Знам, че за съжаление економиката на Европа ще е и ще бъде много тежко засегната от тази рецесия и мисля, че начина по който комисията координира процеса на, хармони... на, на транспониране и хармонизиране може да служи за пример е, за следващите директиви, които ще бъдат е, прията. Наистина, мисля, че отбелязваме голям напредък в този област и е, прегледа на състоянието на единния пазар отчита това. Но моят първ въпрос е следния. Питам се, можете ли да ни кажете в, е, в вашия стил, който е така от, откровен, да ни кажете, вие като комистър, смятате ли, че е, държавите членки наистина се придържат към своите ангажименти за създаване и поддържане на този единен е, пазар. Защото държавите членки е, трябваше да създадат е, така, наречен, така наречения единен контакт център, кой, който да, да, да, да насърчава и да работи за насърчаването на развитието на единния пазар пред малките средни предприятия и така нататък и да, който да обяснява, че наистина този единен пазар е, е важен и полезен и ползотворен за съответните предприятия, малки, средни И второто нещо, което искам да отбележа, и това е една област, която не сме отбелязали кой знае какъв напредък, е законодателство, което вече съществува относно държавните поръчки, обществените поръчки, но струва ми се, че тук наистина не, не се възползваме достатъчно от възможностите, които са ни предоставени. А, загрижен съм по-специално и искам да знам дали господин комисара споделя моята загриженост за малките, малките предприятия, които е, не се радват на достатъчно права, не са достатъчно равнопоставени. Така че е, а, не, като че ли не, не, не, се, не, не се прави, не се прави нищо възможно, не, не се дават, не се предоставят достатъчно благоприятни условия за а, малките и средни предприятия, най-мал, най-вече малките предприятия да участват в а, търговете за обществени поръчки. Така че мисля, че този този проблем трябва да бъде разгледан, защото в рамките на а, закона за а, малките предприятия а, а, този, този проблем е, е посочен като основен. Така че трябва да се, така, че трябва да се е, предприемат съответни действия за у, усъвършенстване на цялата тази процедура и за създаване на достатъчно благоприятни условия за малките предприятия да участват в е, търговете за обществени поръчки. Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласен с Малкам и наистина трябва да си организираме един коктейл, а не само за да, е, чест, да, да честваме и за да се простиме накрая. Смятам, че наистина сме постигнали доста, както беше вече казано. Обаче моите въпроси са следните към комисара. Аз подкрепям усилията положени от комисията, съвета, парламента за, превъзмо... за пред... превъзмогване последиците от економическата криза, но какво правиме ние за потребителите? Даваме ли им по-лесни е, заеми? Мино мисля, че ако на общо европейско равнище можехме да във въведеме допълнителни данъчни облегчения, примерно за покупуване на коли. По този начин наистина ще това ще бъде добре за всички, и за предприятията, и за потребителите. И второ нещо, което искам да попитам. Кога можем да очакваме? Не ми казвайте никога. Кога можем да очакваме една директива за, общи, за общо е, европейски патент, който наистина да защитава правата, защото 2009 година е годината на е, творчеството, иновацията, така че един подобен закононормативен нормативен акт ще бъде много уместен. А, Е, е, примерно глобите, които се получават от госпожа Кръс. Защо, а, а, да, защо тези пари да не, да не бъдат а, да ни бъдат насочени към насърчаване на иновацията, вместо да се връщат обратно на държавите членки. Мисля, че това би била една добра идея. Господин Шлап, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, вие казахте във вашето въведение, че за последен път говорите пред нашата комисия като комисар и е, ни съобщихте вашите дейности и аз бих искал да чуя малко повече подробности. Е, както каза Майкъл Харбър, нещо ме смути. Е, в е, преразглеждането за единния пазар, един месец по-късно, вие казвате, че сътрудничеството между комисията и държавите членки трябва да се подобри или вероятно вече е подобрена. И тъй като сега се виждаме за последен път, може малко да се поотпуснем. Вие убеден ли сте, че държавите членки са готови да с трудничат с Европейската комисия с парламента? Сътрудничеството се влушава. Политическия климат в Европа и Вацлав Клаус, президента на Чешката република, го показа и референдума в Ирландия също. Така климата се влушава в Европа. Европейците не са готови да разберат, че европейския пазар е шанс за тях. Бих искал да разбера какво е вашето мнение преди края на мандата ви. И е, на второ място бих искал да се спрем на единното европейско економическо пространство. Знаете, че е, някои държави членки продължават да, да, така, да хранят резерви към този единен европейски пазар. А, е, а, още не са определени сроковете, не са изготвени формулярите, какво можете да направите, за да е, наложите това единно европейско разплащателно пространство до 2010 още нещо. В миналото вие поехте много инициативи, за да се консолидира единния пазар, особено за обществените поръчки. Проведоха се доста дискусии. Е, ние приехме директивата е, за обществени поръчки в отбраната. Обсъждахме директивата за е, е, съдебни действия. Дадохме много отстъпки, направихме, и държавите членки се задават въпроса дали необходимата гъвкавост при националните инвестиционни програми в условията на криза няма да доведат в областта на обществените поръчки на концесите, не трябва да се действа по-бързо и по-ефективно. Надявам се, действително, да пием по една бира накрая. Ирландска бира, естествено. <laughs> Да, няма проблеми. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, нашите граждани всеки ден цитират много примери, е, организации също цитират примери, които ни е, казват какви са препятствията пред е, единния европейски пазар. Ще цитирам два показателни случая. Например, отказа на някои е, фирми за е, е, е, продажби по каталог, която се установява в дадена държава, отказва да доставя е, стоки извън границите на въпросната държава и ви посочва адрес в съответната друга държава. Много по-лесно е да се посочи пример. Белгия и Франция. Примерно виждам, че в Франция е по-ефтино, поръчам стоката във Франция, ще ми отговорят не и ще ме препратят към седалището на фирмата в Белгия. Това не е нормално. Други емитенти на кредитни карти отказват използването на карти. И ви казват, че би трябвало да се мине от една банка към друга. Така че виждате, че няма решение на всички въпроси. Не можем да пренебрегнем цялата тази проблематика, всички тези препятствия пред свободното движение и затова ви питам е, какво ще направите, е, за да се постигне действително този единен пазар, който всички се надяваме, който всички граждани очакват. Uh, um, Благодаря. Други въпроси, господин Хосе Карера. Yes, Благодаря ви. Господин комисар, благодаря ви за изложението ви. Вие наистина играхте много решителна роля за приемането на директивата за услугите, както и Евлин Гебърт, Малкъм и други колеги, които така обсъждаха много разгорещено с вас различните разпоредби, но в много европейски страни в различните европейски страни транспонирането се извършва на различен ритъм. Не знам дали можете да ни очертаете, да направите един преглед на етапите на транспониране в различните страни, кой до къде е стигнал. Но Но в, в, в, в крайна сметка Минахме през едни тежки етапи, първо директивата Болкенштайн и така нататък. Сега проблема, който се сблъскваме е следния. Не става дума само за транспониране, но бих ви попитал как бихте оценили последиците от економическата криза върху а, сферата на услугите и по какъв начин тази криза се отразява върху транспонирането на директивата. Сега, аз а, мисля, че вие, вие сигурно ще си се върнете в Ирландия и ще разрешите там финансовата криза на бърза ръка, но. А, а, дали, дали тази а, в крайна, в крайна сметка вие имате много голямо влияние във вашата страна, така че ние много, ние много разчитаме на вас да решите проблема с приемането на Лисабонския договор от страна на ирландците, защото това ще бъде много важно за цяла Европа. Госпожа Плещинско. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Аз така искам да, го, искам да ви кажа, че пет, много бързо минаха онези пет, тези последни пет години. И в момента сме вече в края на мандата си. И ето имаме големи постижения, например единната валута, която е един много а, важен и а, подходящ инструмент за решаване на а, и проблемите, проистичащи от економическата криза, поне в тези страни, които са част от еврозоната тази година е една а, е, лакмусова година, да видим дали наистина а, е, всичко, което сме приели, е, се прилага както трябва. Ние, както заедно с е, вас, господин комис, комисар, преминахме през много препятствия. Мисля, че е, можеш, смятахме, че по-добре ще работи е, транспонирането, изпълнението на директивата за електронна търговия, че ще има по-добри резултати. Аз самата е, знам, че в моята страна, в Словакия са създадени необходимите условия, но въпреки всичко имам страшно много проблеми още, които не са решени. Така че аз а, разчитам а, на това, че комисията ще, с, ще по някакъв начин ще, ще, ще, ще вземе съответните мерки, които ще ни позволят в отделните държави членки да прилагаме по-ефективно тази директивата. А, също е, що се отнася до обществените поръчки, направене е, преглед на начина по който малките и средни предприятия имат достъп до търгове за обществени поръчки, но се, е, от този преглед става ясно, че не винаги има достатъчна прозрачност, че понякога обществените поръчки се използват за политически е, цели, и че малки, много често малките и средни предприятия нямат достъп. Какво прави комисията, за да разреши този проблем? Äh, Господин комисар, имате думата. Но не ми се ще преди това да ви повтарям вече зададени въпроси. Искам само да се спра на няколко момента. Струва ми се, че понеже сме в последния етап на работата ви е, с нас, искаме да почерпим от вашия опит, както каза господин Шварб. Как оценявате не просто бъдещето на Европа, не само в е, Ирландия, като цяло. Много са нещата, които не са довършени. Е, доколкото си спомням, пакета за стоките – и някои други неща. Но а, не би имало смисъл да а, започвате сега в, а, с нови инициативи. До, и ние също сме на прага на предизборна кампания. Вие внасяте обаче нов анализ на показателите на сегашната економическа ситуация? Планирате ли някакви процедури срещу държави членки? Смятате ли, че някои държави членки неправилно прилагат регламенти и директиви или изобщо не ги прилагат? Неща, които ние сме решили да въведем заедно с съвета е, какво смятате, например, по възлагането на обществените поръчки? Налагат ли се някакви корекции на базата на опита ви в Европейския съюз по отношение на прага за възлагане на обществените поръчки за 200 хиляди. Смятате ли, че трябва да се променят праговете? Кога ще има директива за франчайзинга и за концесиите. Накрая, предвид на финансовата криза, работите заедно с председателствата, френското и чешкото, как стоят нещата по отношение на сътрудничеството с САЩ, защото без тясно сътрудничество няма бъдеще, ако не решим проблема навсякъде в Европа и всъщност навсякъде в света. Искам също от името на моята политическа група да е, ви изкажа благодарност. Не винаги всичко вървеше по мет и масло, като сме работили заедно, обаче мисля, че ние е, подкрепяхме конструктивно вашите инициативи. А, благодаря много. При нас мисля, че повече мет и масло имаше. Благодаря за сътрудничеството. Се надявам да се виждаме и в по непреднорена обстановка да можем да си кажем довиждане после. Когато дойдохте, бяхте а, един вид а, обвит в а, е, едно излъчване национално. Сега вече, може би не е съвсем така. Чуде се дали не сте сред най-големите реалисти. И въпреки е, това на излъчване, успяхте да е, е, изготвите една е, добра е, директива за услугите, за което ме радва. Сега имам впечатлението, че е, Европа европейският дух и стремеж някак си загуби своята душа. Вие бяхте тази душа а в началото. Как виждате бъдещето развитие на Европа? Смятате ли, че економическата криза, например, заедно Е, с други е, фактори действа като спирачка или дори връща назад европейската интеграция. Какво според вас е бъдещето на Европейския съюз? Аз искам да Зададах един въпрос в началото, а сега искам да ви питам, смятате ли, че новите държави членки играят много важна роля за насърчаване на е, единния пазар или не играят такава роля? Uh, uh, Благодаря на всички депутати за благопожеланията. И аз нямам търпение да се свечери, за да се съберем и заедно да отпразнуваме добре свършената тук работа. Така, желая ви успех на новите европейски избори за новия Европейски парламент. Сега в началото имаше въпрос за електронната търговия и за инициативата на моя колега. Вие зададахте въпрос, беше, поне така ми беше преведено, да се включи авторското право в областта на това наръчници за потребителите да бъдат по-лесни за използване. Аз ще предам все пак бележките на моята слуга. Господин Малкълм Харбър също зададе въпроси. Е, директивата за услугите беше голямото събитие, когато станах комисар. Това беше ноември 2004 година и тогава тази директива за услугите доминираше другите теми, които се обсъждаха към онзи момент. Спомням, че имаше много разгорещени спорове по тази инициатива. Подходът, който възприех към нея, може би се различаваше от този, на който бяха привикнали службите в комисията. Моят подход се базираше на политическия ми опит. Аз съм реалист, прагматик, гледам нещата практично. Реших, че ако искаме изобщо да имаме някога директива, за услугите трябва да подходим към нея практично и се обърнах с искане към парламента в втората част на процедурата за съвместно вземане на решение да изиграе ролята си в тази посока. Тази директива се превърна в шаблон за последващи законодателни инициативи. Може и аз да бъркам, но ми се струва тази процедура комисията да прави някакво велико предложение, съответно да го похвалят в парламента или да го критикуват и после да гласуват държавите членки и всъщност да мине всичко, както е искала комисията. Аз си мислих, че това може да е било добре за миналото, но не точно за тази нормативна материя. до някъде е, е, службите в комисията е, някак си е, гледаха на нещата е, в някакво състояние на неловкост. Аз обаче е, е, процедирах по друг начин и искам да поздравя всички от всички политически партии, господин Гепард, Малком Харбър, всички групи за подкрепата. Това не беше директивата, която започна 2004 година. Този а, това предложение обаче, ако не беше адаптирано така както стана, нямаше да имаме такава директива изобщо и до сега щяхме всички да правим изявления, да а, се хвалим или критикуваме и да се чудим какво точно направят. А, та въпросът, който аз поставих, дали директивата за услугите, която имаме, ще ще постигне това, което смятаме, че трябва да постигне една директива за услугите в духа на компромис. И сега не знаем дали сме постигнали целите и е още е, известно време ще ни трябва да го разберем, докато се е, приложи директивата във всички държави членки. Аз обаче съм убеден, че директивата за услугите, ако се приложи по е, начина по който е замислена, ще доведе до тези резултати. Малкъл Харбър постави въпрос в този контекст и други го споменаха. Как дали според мен всички държави членки наистина са прегърнали идеята, че имаме единен пазар. Дали 2009 година тази а, идея за общия пазар е, а, по, на, на, се е наложила повече, отколкото 2004, когато започнах. Бих казал, че един от основните рискове при тези економически и финансови кризи е, че държавите членки е, гледат повече навътре, отколкото навън. Това е естествено за е, всеки политик ще ви го кажа. Това е естествено за такива периоди, защото в държавите членки има натиск, електората очаква действие и политиците искат да намерят отговор на въпроса какво ще направите сега и тук, за да подобрите моето положение. Това са въпросите. Има, има го това като изкушение. Така политиците се изкушават да не гледат голямата картина и възприемат мерки, които може би частично решават въпроса сега и тук, но но като цяло могат и да влушат положението. Мисля, че това ще бъде един от тестовете спрямо мерките, които ще трябва да възприемем сега при тази криза. Ние не искаме на само мерки, които решават въпроса тук и сега, а дългосрочно както каза и господин Харпар. Сега, много държави, членки на думи, само славят единия пазар. Мога да се сетя за примери, когато това наистина е било така, да. но ако продължаваме да работим стъпка по стъпка, колкото и малки да са тези стъпки, ние всички ще спечелим и ще спечелим повече от това, което от време на време ни се налага да губим по пътя. Сега, няколко души поставиха този въпрос пряко или не пряко. Дали малките предприятия са засегнати от различните условия, които изисква държавите членки сега. Държавите членки могат да разбиват тези големи договори за обществени проръчки на малки и да ги а, спускат надолу по веригата, някои държави членки това не го правят. А, това е една област, където новите служби на, службите на новата новоконституираната Европейска комисия да могат да насочат своите е, усилия да се ускори този процес да се е, направят някои промени 2009 2010. Сега за новите държави членки как стоят нещата, този въпрос също беше поставен. Аз съм убеден искрено, че това въжи за всички държави членки, за някои от старите, но особено за новите, че в период от 20 години когато се отворят процедурите за обществените проръчки в всички области, за всички участници от единия пазар, това ще спомогне не само за развитието на економиката, но и на демократичните процеси там. А това е моята убеденост като човека макриви. криви ако цялата идея, цялата идея за отвореност и прозрачност в обществените поръчки, повече контакти и хора, то се възприеме след 20-25% години това променя конкретното но и в дългосрочен план общото, общото в страната по отношение на демократичността. Сега за а, много ми се искаше, че 2009 година да кажа, че а, имаме повече Европа и повече а, напредък. Но, но не мога. Сега имаше някои председателства, които особено се постараха по това, особено френското председателство и така нататък, да се стигне до съгласие. Но всеки път, когато решим някакъв проблем, тук хоп излиза някъде друг, друг проблем. Така че честно не мога да кажа на Армандос, че 2009 година ще станем свидетели на обрат по време на чешкото председателство. Ще ми се да можех, но трябва да съм реалист. Имаше въпрос за глобите в резултат от нарушаване на правилата на конкуренцията и те са по комисаря Круз. Тези въпроси се обсъждат, но към момента не е възможно, поне в тази материя, с която аз се занимавам, поне така ме посъветваха, че не може автоматично да се налага такива наказания. Господин Шваб ми благодари за работата ме беше приятно да работим заедно в парламентарната комисия. Сега имаше въпрос дали държавите членки имат готовност да работят по-тясно сътрудничество с Европейския съюз и дали тази им готовност е по-голяма сега, отколкото преди 5 години. Сега не мога с ръка на сърцето да кажа, че имат по-голяма готовност. Знам, че е и заради економическия климат, не само защото имахме криза от преди няколко месеца. Не смятам, както е, стои въпроса, примерно за ирландския референдум, който също се спомена. Но, тук се обръщам към всички държави членки. Не, са, не знам нито в една държава от 27-те да се формира група хора, които да кажат дайте да дадем повече правомощия на европейските институции в никоя от държавите. Напротив, много държави членки съм чула обратното че не трябваше да даваме това правомощие, това трябваше ние да го правим, не искаме да ни го налагат отгоре от Брюксел. Това съм го виждал. Това е просто честната ми преценка след пет годишния ми престой тук в Брюксел. Но, а, знаете, в политиката а, нещата са на цикли, в економиката също това е поне моята оценка за този конкретен период от време, миналите пет години. Това е климата. Но не можем да се откажем да е, тласкаме напред, да държим фронта, трябва да постъпваме дипломатично, трябва да правим тук таме фините настройки. Това е моята оценка. А сега за единното европейско разплащателно пространство. А, нямаме конкретна дата. Това е идея, която лансират мнозина. Е, с комисара Мандълсън също работя, но има трудни решения, свържени с конкуренцията. Как да го направим така, че да сработи по отношение на банките и другите институции? Имахме си проблеми напоследък. Надявам се, че ще се натрупа критична маса преди края на годината, е, защото е, ноември 2009 е, е решаваща дата в този процес. Господин Граб също постави въпроса за гъвкавост и обществените поръчки. Да, правилата допускат значителни а, свободи на гъвкавост на държавите членки. Даже понякога а, в области, където не трябваше да имат а, гъвкавост, може би те злоупотребяват с това, но както казах, може би в бъдеще може да оправим нещата. Господин Кода постави въпроса за продажбите дистанционните продажби по каталог и а, специално за кредитните карти. Да, знам за този проблем и на мен се е случвало лично, така че този, този пример специално да не можеш да си използваш кредитната карта, този въпрос трябва да се разгледа непременно. Да. Е, е, това е, е ограничение на свободната търговия. Сега правно погледнато, не знам дали това са вътрешни или външни проблеми, но трябва да се преразгледа този въпрос за директивата за услугите и нейната а, транспониране. Поставихте вие въпроса. Аз сега не искам да посочвам с пръст хора е, и страни, които да се случат, да се смятат за виновни, но процесът за транспониране а, трябва да приключи декември тази година дали кризата се отразява на прилагането на директивата за услугите. Не мисля. Ще апелирам всички държави членки да отделят достатъчно човешки ресурси в администрацията, които се занимават за прилагането, с прилагането на тази директива. Казах, още когато се прие тази директива, се каза, че това ще е, означава е, много работа за администрацията. Дори от е, държавите, които най-добре е, е, познавам, смятам, че това е правилно, не, не смятам, че економическата криза се, се отразява на прилагането, освен, разбира се, като цяло, както казах, че държавите членки се занимават повече с вътрешните си проблеми, а не а, гледат навън. Моя министър-председател пак иска да зададе въпроса отново на ирландския народ тази година. Се надява <laughs> този път отговор да е по-добър за а, позовавам се на политически си опит и това, което а, се случва януари 2009 може да се различава много от това, което се е случило а, през есента на 2008. Знаем всички. Имахме и кампания при предния ни опит с референдума. Не успяхме да се справим особено добре. Госпожа Плещ имате а, въпрос към а, обслужването на едно а, гише. Сега тук правиме проучване а, да видим какво ще стане и какво няма да стане, но знаете, 2010 надяваме се а, ще можем да използваме израза бенчмаркинг, съпоставка с водещите препоръчителни практики. А, и оттам, а, на от тази процедура се надявам да можем да се получим. Сега, а, дали а, малките средни предприятия се облагодателстват от възможностите, цифрите казват, че това е така. Много от а, депутатите обаче поставиха въпроса за обществените поръчки. Може би комисията трябва да го проучи още веднъж сега вашия въпрос. Какво ще стане с Европейския съюз бъдеще? Аз съм положително на строен каквито и крачки да предприемем. Нямам нищо предвид да правим три напред и две назад. Това е игра и ако така ще вървим, очевидно така ще стане. Все пак това а, в крайна сметка е напредък. Аз съм оптимист по природа, и, но винаги ми е помагало да подхождам към нещата с, с една здравословна доза практицизъм и реализъм. По-добре е да имаме Европейски съюз, колкото да нямаме. Сега, за сътрудничеството с САЩ, то е особено високо в областта на регулирането на финансовата сфера. Имаме диалог. а, поне докато а, а, когато дойдох, а, този диалог беше започнал. Поздравявам тези, които са положили основите, но трябва да кажа, че а, и двете страни следят какво става по отношение на финансовото регламентиране. Сега канцлер Меркел създаде тази идея за съвета 2007 година. Той действаше доста добре предстои Трансатлантически съвет декември месец. Надявам се, че новата администрация на президента Обама ще бъде така ангажирана с участието с него, както беше и предходната. Това е добър форум, където се разглеждат общо финансови въпроси, а не само за регулирането на финансовата сфера. За Сида Шоу. Тя мисля, че е добре разбира как работим и как се стремя на винаги да съм реалист и да разбия тези розови очила, с които мнозина живеят в кулата от Абанос. 25 години гледам как се развиват нещата и трябва да кажа, че сме прогресирали, да предвиждали напред след въпрос, времена, когато сме изпитвали економически затруднения. Знам а вече, че сме добри в това отношение. Мисля, госпожо председател, и не го казвам, защото вие сте председател, а наистина съм убеден в това. Спомняте си, държавите членки са по-готови да се отворят към общия пазар – отколкото други. Може да ми ги посочите, нали? А, аз мисля, че е много положителен подхода всичко да се прави отворено и открито. В новите държави има по-голям ентусиазъм и старите държави могат да се получат честната ми преценка е, че новите държави членки, основно така, главно по главните неща, те са много по-отворени към идеята за единия пазар. Там има толкова много възможности и тези страни искат да се възползват от тях. Благодаря ви за изложението, за това за работата, която свършихте през онези пет години, за нашите контакти през петте години. А, колегите, ако имате, ако имате още въпроси, коментари, след като нямате. А, добре, може би ще, ще, се, ще се видиме на някой коктейл. Благодаря ви. Колеги, ако обичате, не, не си тръгвайте. Other business. Точка разни. И трябва също така да, да ви кажа, че следващото заседание на комисията ще се състои на 10 февруари, вторник. Както и на 11 и 12, три дни. Пожелавам ви